на заседанието. Сега има 7 подадени предложения за Азербайджан, проблема с свободата на изказванията. Моля. Благодаря, господин председателю. В рамките на европейската политика за добросъседство с Армения, Беларус и останалите страни от региона, се разширяват връзките между Европейския съюз и тези държави, което допринася за демократичното развитие на региона. Въпреки особеностите в историческото развитие на всяка страна. Тази политика е една мъдра политическа стратегия и ни дава възможност да обсъдим проблема а, с двама задържани блогъри в интернет и си спомням, а, че когато беше внесена резолюция а, за а, Филипините, Имаше единодушна подкрепа в защита на правата на хора с подобна съдба. предложението за резолюция обаче може да втвърди позицията на азербайджанското правителство и още повече да утежни съдбата на а, двамата младежи. Ето защо а, не бива да забравяме, че се отказахме от а, дебати по съдбата на Минато Хайдар, за да не усложним положението й и в същото време, въпреки всички различия а, в а, а, случая, не правим това. Белик. Dziękuję, panie przewodniczący. Госпожа Госпожа Герингер Оденбър, когато на 18 ноември Европа празнуваше края на Първата световна война в Азербайджан, журналисти бяха осъдени на няколко години затвор, защото са се осменили да пишат за корупцията в страната. Те бяха обвинени в хулиганство и тероризъм. Според доклада на Freedom House, Азербайджан е страна, в която няма свобода. Според доклада, Азербайджан е на 100 46 от 147 възможни места по отношение на липсата на свобода на словото. Тази година отказът на властите на Азербайджан – да издадат разрешение за работа на чуждестранни журналисти, говори, че Европа трябва да промени своят подход и да преосмисли своето участие в политиката за добросъседство и източното партньорство. Благодаря. Госпожа Шаке. Благодаря, господин председател. Азербайджан е страна по много договори за партньорство с Европейския съюз, е, договора за добро съседство и други. Азербайджан също се е подписал в е, документи, с които се говори за спазване на основни човешки права. Но всичко това се поставя под въпрос с настоящия режим. В момента двамата младежи, Емин Мили и Харидзаде, са случаи, които показват нещо много по-сериозно от това, че двама блокари са свършили нещо на интернет. Те са работят за своите младежки организации, но ние всъщност дори не знаем защо са в затвора няма процес, който да се провежда по международни стандарти. Той изглежда доста скалъпен. След като не можем да разчитаме на азербайджанското правителство да се придържа към своите ангажименти за спазване на международни изисквания и споразумения с Европейския съюз, ние не можем да очакваме от тях да бъдат надежден партньор по принцип, включително и в търговия. За това трябва да настояваме правителството на Азербайджан да спазва своите задължения, да спазва международните си ангажименти, като се отнася с уважение към своите граждани и се спазва разпоредбите на правовата държава. Вчера бяхме свидетели на много впечатлителна реч от носителите на градата Сахаров, където се говори, че свободата на мисълта може да съществува само когато има и свобода на изразяване. И за това ние трябва да се вслучваме в хората, които надигат глас срещу своите правителства, когато те са потисни, с изразители на потишничество. За това трябва да се обявим против практиката на правителството на Азербайджан. Благодаря, госпожо Шаки. Сега госпожа Луначек, две минути, моля. Благодаря, господин председател. Вече чухме подробности по проекто резолюцията от други автори. Всъщност през юли 2009 година двамата блогъри Емин Мили Аднан Хайзде бяха арестувани. След това те бяха нападнати в ресторант, отидаха в полицията да се оплачат от нападението и след това бяха арестувани и им бяха повдигнати обвинения в един процес, който според наблюдатели като Amnesty International съвсем не е бил справедлив. Например, не е било показан филм по, за нападението по време на ресторанта. Това, което беше показано, беше, бяха действия от страна на блогарите, а не действията, които те са понесли. Много се надявам, че ако бъде организиран втори процес и това и този филм бъде показан. Радвам се, че успяхме да внесем резолюция от името на всички групи с едно изключение. Беше ни казано, че трябва да изчакаме въпроса да се разреши по дипломатически канали. Необходимо е да работим в партньорство с, с Азербайджанския парламент и ясно да изразим становището си, че правата на човека са основен въпрос. По време на връчването на наградата Сахаров ние казам, казахме, че правата на човека трябва да се защитават председател, президентът на Азербайджан каза, че трябва да се спазват правата и наша задача е да напомним за тези думи. И се надяваме, че в партньорството между нашия парламент и Азербайджански ще бъде прията резолюция. Благодаря, госпожо Луночек. Сега господин Хигинс има две минути. Микрофонът на оратора не е включен. Вече е включен, да. Благодаря. Приветствам вниманието, което се обръща на а, систематичното и драстично потъпкване на правата на човека – десетки в затвора, пребити, дори убити през последните години. Трябва да си зададем въпроса обаче, защо режимът на господин Алиев прилага а, такива тежки репресии. Причината, разбира се, е да се опита да прикрие огромната корупция на режима в тази страна. Управляващият елит се обогатява бъзнословно, особено благодарение на нефта и природния газ. И същевременно 90% от населението живее в тежка бедност и по никакъв начин не може да почувства предимствата от природните дадености на страната. И както обикновено на международната сцена властва лицемерие – Работи се с режима, подписват се делови договори, за да се експлоатират природните ресурси, които по право принадлежат на азербайджанския народ. Ето защо трябва да попитаме западните правителства, защо нефтът и газът не се използва да подобрят живота на народа на Азербайджан, а не да се обогатява елита грубо се потъпкват правата на човека, свободата на словото. Разбира се, че се присъединявам към тях, но не мога да не заклеймя заедно с това арестуването на хиляда мирни протестиращи в Копенхаген от датската полиция. И Чух от е, служители на полицията, че а, е, някои, които са отишли а, е, да сигнализират а, за а, безредици, всъщност са били арестувани. Същото е станало в Азербайджан. Благодаря, господин Хигинс. Още един автор. Легутко, две минути. Пане Господин председател, в Азербайджан ако е, критикуваш правителството дори много внимателно, отиваш в затвора. Двама души вече лежат с дълги присъди за това. Какво означава това? Първо, че в страната няма добра правна система и не може да си защитава човек правата. И че там съществува авторитарна система, която се налага все повече и всички, които се обявяват против нея, си носят последиците. Какво трябва да правим ние? Ние трябва да се намесваме в конкретни случаи, когато се нарушава закона, както е случай сега. И понякога нашите действия имат ефект. Но много по-трудно е да успеем да постигнем промени в институциите. Усилията ни до сега не са успяли. Отчасти поради това, че е, сме твърде толерантни към някои тиранти и много нетолерантни към други. Младежите, за които говорим днес, е, с доказателство за това. Представителите на Мемориус се изказаха за този случай нееднократно – процеса да се измъкнеш от една авторитарна система е много труден, много болезнен и много дълъг. Заключението ми в такъв смисъл звучи много песимистично, но все пак се надявам, че ще продължим с нашите усилия и няма да се отказваме от това да упражняваме натиск. Благодаря, колега. Сега господин Келъм. Две минути. Европейският съюз тази година направи изявление за свободата на медиите в Азербайджан. Много съжалявам, че след като беше изразена тревога по отношение на свободата на медиите, на редовната среща с азербайджанските депутати нямаше обратна връзка. Следователно Европейския парламент трябва да изрази становище това ще бъде последната резолюция, която ще приемем през 2009 година. Основната тревога на групата на Европейска народна партия и се радвам, че останалите групи споделят това становище, е, че влушаване, че, че свободата на медиите непрекъснато намалява. Широко разпространената практика да се а, заплашват а, и съдят а, представители на критично настроени журналисти. Също така искам да спомена и ареста на двамата блогъри. Азербайджанските власти решиха да отнемат лиценза за къси частоти на BBC, Гласът на Америка и други по този начин лишиха слушателите в тези страни от ценни независими източници на информация. И тук искам да попитам колегите дали не можем да изменим параграф 7 в резолюцията. Не само да изразим съжаление относно ситуацията, но и да призовем правителството да подновят лиценза за излъчване на радиопредавания на ултрависоки частоти. Свободата на медиите е ключът към гражданското общество, както ни каза Андрей Ковалов. Това означава, това е, се отнася и към взаимоотношенията ни с Азербайджан. Благодаря, господин Келам. Сега от името на групите госпожа Андри Кине. Азербайджан е важен партньор на Европейския съюз. Много важен партньор в усилията за постигане на енергийна сигурност на Европа. Но колкото и да е голямо значението на нефта и газа, то не е всичко – Азербайджан е поел ангажименти за свободно, демократично и плуралистично общество, както се посочва в споразумението за сътрудничество е, и партньорство, както и в политиката за добросъседство. 119 задържани, включително няколко журналисти, задържани от, и хвърлени в затвора от 2007 година, бяха освободени по а, решение на президента Алиев. Но има и други признаци. А, отнемането на лиценза за УКВ излъчване на BBC, Гласа на Европа, а, двамата блогори, за които говорим, Основните принципи на демократичното общество а, са важни. Демократичен Азербайджан трябва да ги зачита. Председателя прекъсва оратката, ораторката. Благодаря госпожа Андрикене. Сега една дума на следващия оратор. Гермими, колегос, Савираш... Госпожа Бленковичуте, благодаря. Спазването на свободата за изразяване е едно от основните признаци за демокрация. Азербайджан е подписал е, Конвенцията за човешките права и има ангажимент да уважава тези права. Всяко лице трябва да може да изрази своето мнение без е, да се тревожи от действия на властите. Азербайджан е поел ангажимент да не нарушава принципите, свързани с защита на правата на човека. Също така трябва да имаме предвид и ангажиментите поети по източното партньорство. все по-често се прибягва до насилие срещу журналисти. Искам да напомня на Азербайджан да се придържат към ангажиментите си поети пред Европейския съюз и да подобрят положението с правата на човека. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Чернецки за две минути. Господин председател, дами и господа, отново Азербайджан се появява в нашия дневен ред. Нека ви припомня, че в предходния мандат приехме три резолюции за Азербайджан. Едната беше за свободата на медиите, говорихме и за Южен Кавказ и там включихме и темата за Азербайджан. Ние се интересуваме от тази страна, желаем всичко най-добро. Това е страна, която си търси своя път и крачка по крачка се движи към сближаване с западния свят и се отдалечава от изтока. Това трябва да се оценява. Мисля, че ние проявяваме много положителен интерес към страната и властите й. Но нашето доброжелателство не може да ни налага да си е, затваряме очите и да не говорим за теми, които е, ни интересуват. Е, затварянето в затвора на двама блогъри за това, че изказват е, мнението си относно управляващите. Ние трябва да подкрепяме стремежите към европеизация на Азербайджан, но те трябва да са наясно дали искат да стоят по-близо до Европа или до Русия. Трябва да ги насърчаваме в пътя им към Европа, към западната цивилизация, но трябва да упражняваме и натиск за спазване на важни е, ценности, които са важни за вас, основни. Свобода на медиите, свобода на изказванията. Азербайджан се намира в трудно положение. Русия се опитва отново да изгради зона на економическо и политическо влияние там. Ние трябва да подкрепяме азербайджанските власти, но трябва и да им казваме е, с какво не сме съгласни. Председателя. Благодаря. Сега господин Паска, моля. Благодаря. Свободата Свободата на словото е много важен аспект на демократичното общество. Ето защо Европейския съюз следи отблизо всички дейности, които са насочени против хората, които критикуват управляващите. Ето защо изразявам своята загриженост – от политическия произвол срещу младежи, прибегнали до средствата на сатирата, за да е, изобличат управляващите. Неблагоприятни са сигналите, които идват от Азербайджан. Чуваме критика и на политическата обстановка в страната. Но защо не чуваме нищо за Филипините, където 57 политически затворници а, е, са избити. Мисля, че трябва да обръщаме еднакво внимание на всички нарушения на правата на човека. Благодаря, господин Паска. А, е, господин Вандер Ступ. Мисля, че не е в залата. Тогава давам думата на господин Поселт за две минути. След първите избори за Европейски парламент 79-та година, аз имах честа да бъда сътрудник на Ото фон Хабсбург, който сега е тежко болен, и участвах в изграждането на традициите на опазване на човешките права, включително и за спешните въпроси в четвъртък след обед по-късно продължих заедно с колегата Шулц и с други същата традиция. Затова бях доста шокиран, когато колегата Бровера се позовава незаслужено на господин, неоснователно на господин Шулц и твърди, че е казал, че заплахите на запърчанския режим срещу азербайджанските борци за човешки права а, не били сериозни. Много добре си спомням колко пъти сме се застъпали за истински каузи, Виталта с други борци за граждански права. Много пъти сме казвали, нека да оставим нещата така, ще действаме по политически път. Но днес знаем, че за тези хора беше решаващо, че парламентът ясно издигна своя глас. Затова, господин Шулц, колеги, Нека да продължим да сме независими в четвъртък след обед. Това няма нищо общо с партийни политики. На последното заседание е един колега каза, че скоро ще имаме среща с китайската страна, не можем да обсъждаме Китай. Днес темата беше Западна Сафара. В някои случаи може би е основателно това, което казват, но аз започвам да се тревожа за нашата работа в областта на човешките права. А так му Азербайджан доказва колко е важно да имаме диференцирано отношение. Там е било съветска колония, там е насаждана монокултура чрез брутален режим. Днес мъчително започва един, един режим на демократизация. Азербайджан става стана член на съвета на Европа и се ангажира да спазва човешките права. Нека му помогнем. Благодаря на колегата Поселт, сега колегата Бредер. Една минута. Благодаря, господин председател, Искам да се присъединя към казаното от господин Поселт. Но трябва да се погрижим Азербайджан да уважава свободата на волеизявлението и обвиненията срещу младите борци за човешки права въз основа на фалшифицирани доказателства трябва да отпаднат. Наистина свободата на медиите в тази страна се, е, състоянието на свободата на медиите се влуши изключително много. Спешно е необходимо правителството в Азербайджан да започне да работи за свободата на медиите, защото то трябва да се придържа към ангажиментите си от политиката на добросъседство и източното партньорство. Лично аз съм шокиран от начина по който подходихме към а, а, госпожа Хайдар можехме да прекратим човешките имъки чрез добро сътрудничество с Испанското председателството. Благодаря колегата Бредър. Сега спонтанните изказвания. Господин Цвивка за една минута. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem... Благодаря, господин председателю. Искам да цитирам член 47 от Конституцията на Азербайджан. Всеки има право на свобода на мисълта и на свобода на изразяване. Това означава, че Конституцията не се спазва. Аз пет години съм член на делегацията за сътрудничество между Европейския съюз и Южно-Кавказските държави. Посетих Азербайджан при общата ни парламентарна сесия – Има журналисти, които биват хвърлени в затвора по изфабрикувани обвинения. Те не получават медицинско обслужване, когато се а, разболеят. Имаше един смъртен а, случай с а, журналист, защото когато се разболя, той не получи никаква медицинска грижа. Посещавал съм затвори в Азербайджан. Стандартите там са много далеч от познатите ни в Европа. Затова е добре, че продължаваме да припомняме на Азербайджан да спазва собствената си конституция. Благодаря на колегата Цвивка. Няма други желащи да вземат думата, затова да, я давам на комисар Замецки. Господин председателю, почитаеми евродепутати, Азербайджан е важен за Европейския съюз като производител на енергия и страна, през която транзитно се пренася енергия. Той допринася и за регионалната стабилност в Южен Кавказ. Той е една от шесте държави в партньорството на изток и за това ние отдаваме голямо значение на а, спазването на общите ни ценности и на правата на човека. А, съд Споразумението за сътрудничество и партньорство е, е съществуващо от 10 години, но Азербайджан изразява е, интерес към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз чрез споразумение за асоцииране. След решение през септември на е, ГАЕРК, е, за започване на подготовка за сключване на споразумение за асоцииране. Сега в момента се говори за мандата, който ние ще получим за такива преговори. Разбира се, с, с всички южнокавказски държави е, започването на такива преговори ще бъде обословено от необходимите политически условия. Върховенство на закона, спазване на правата на човека, принципите на пазарна економика, както и устойчиво и добро управление. Всяка година ние правим задълбочена оценка на напредъка, е, постигнат от всяка държава партньор при изпълнението на плановете за действие по европейската политика за добро съседство. Е, Току-що започнахме подготвянето на докладите за 2009 година. Не искам да предогаждам какво ще пише в нашите доклади, но искам да направя някои бележки, особено по отношение състоянието с основните права и свободи. В доклада за 2008 година, цитирам, заявихме, че Азербайджан е постигнал добър напредък в економическото развитие, но продължава да демонстрира недобро зачитане на правата на човека, основните свободи, демокрацията и върховенството на закона. Край на цитата. От тогава сме свидетели на някои е, отрицателни тенденции, включително изменения на Конституцията премахване на някои правомощия на държавния глава, както и осъждането на двамата блогери. Е, негативните тенденции включват също е, непрекъснато преследване на защитниците на правата на човека, на активистите на опозицията и журналисти, е, като все повече се влушават условията за работа на пресата. Европейският съюз чрез различни контакти е поставял тези въпроси на всички нива на връзки с съответните органи и ще продължи да го прави. Същевременно комисията мобилизира голям арсенал от средства, за да помогне на Азербайджан да се справи с трудностите, проистичащи от евентуално ново споразумение. Ние всъщност използваме механизмите на източно, е, източната политика и политиката на добро съседство. Това са все важни елементи, свързани с е, върховенството на закона и независимостта на съдебната власт. Азербайджан се ползва от съдействие по Европейската инициатива за демокрация и права на човека. Освен това, на последно място, по действащото споразумение за партньорство и сътрудничество предлагаме да бъде създадена подкомисия за свободата, правосъдието и сигурността, включително по въпросите на демокрацията и правата на човека. Това ще бъде важен форум, на който ще можем да предаваме посланията си. Благодаря на комисаря Самецки. Разискванията приключиха. По дневния ред следват а, гласуванията за 6 проекто резолюции за Оганда, проект за законодателство срещу хомосексуалността. Първия проекто текст е на 6 политически групи. Първо гласуваме параграф 6 от оригиналния текст. Кой е